Uh, Добър вечер и добре дошли на нашето последно изслушване от тази поредица относно използването на данни на потребители от страна на Кембридж Аналитика и Фейсбук. Също времено, преводачите ви уведомяват, че днес е 28-я ден на нашите протестни действия срещу едностранно наложените небалансирани и несправедливи условия на труд за конферентните преводачи. За да намерим решение на конфликта, имаме нужда от политическото посредничество и пряко участие на представителите на преводачите в преговорите. Ето защо, със съжаление, ви уведомяваме, че няма да позволим просрочване на времето за заседанието. Благодаря ви за разбирането. Председателят Ние взехме решение на съвета на председателите на 12 април да проведем среща с Зукербур. Тя се преведе, проведе на 22 май. Основното за изслушването е да научим уроците и да намерим пътя напред, като използваме инструменти на Европейския съюз на наше разположение. Втората част от изслушването се проведе миналия понеделник на 25 юни ние разгледахме отражението върху защитата на данните и неприкосновеността на личния живот, избирателните процеси, доверието на потребителите. Тези три заседания наистина ни предоставиха полезна информация и повече разбиране по различните въпроси. Днешната трета част ще разгледа решенията и мерките, за да се отстранят проблемите, свързани с основни права на европейските граждани, като правото на личен живот, защита на данните, правото да получаваш и разпространяваш правилна информация, както и да участваш в справедлив предизборен процес. Много се радваме, че сред нас са и представители както на Фейсбук, така и на Европейската комисия. Сред нас има и комисари. Уважаеми колеги, вие знаете, че парламентът поиска Фейсбук да бъде представен от лицата, които отговарят съответно за тези теми в корпоративната структура на компанията. За това имаме и съответно присъствието на Лорд Талан, който е, е вице-президент по политики за намиране на решения. Ние вече сме се срещали с него. Много се радваме, че е тук. Изключително важно е да разговаряме с хората, които завеждат съответните отдели и вземат решенията в корпоративната структура на компанията. Ние ще чуем какви са конкретните мерки, предвиждани от Фейсбук, така че да има пълно изпълнение на изискванията, свързани с зачитането на основните права. Крайно време е да се сложи край на слабостите и нарушенията от страна на Фейсбук в това отношение. След изслушването ще решим дали отговорите, които сме получили, ни удовлетворяват – но нека пристъпим към изслушването. Днес ще имаме две много интересни сесии. Първо, разбира се, трябва да ви напомня, че е необходимо да работим ползотворно. Политическите групи решиха да разпределят време за въпроси, съответно за всяка сесия. Всяка сесия ще има по 15 въпроса съгласно системата ДОНТ. Политическите групи посочиха имената на членовете, които ще говорят от тяхно име. Освен това, има и допълнително време, което е предвидено и което ще се даде на всички групи. Възоснова на имената ще бъде установен и реда на изказване. След представенето на нашите участници, аз първо ще дам думата на председателите на съответните комисии, след което ще следваме списъка за изказвания. Всеки член ще зададе своя въпрос към конкретния наш гост за максимум от една минута, след което нашият гост ще може да отговори на въпроса за максимум две минути. Ако колегата от парламента не присъства, ще дадем думата на следващия колега. Времето ни е ограничено, така че трябва да го управляваме изключително добре. Затова, без да се бавим повече, ще пристъпим към следващата четвърта сесия от нашето изслушване, но преди това нека чуем съобщението на преводачите. Уважаеми европейски граждани, уважаеми европейски депутати, днес е 28-я ден на нашите протестни действия срещу едностранно наложените небалансирани и несправедливи условия на труд за конферентните преводачи. За да намерим решение, имаме нужда от политическото посредничество и пряко участие на представителите на преводачите в преговорите – ето защо, със съжаление, ви уведомяваме, че няма да позволим просрочване на времето за заседанието. Благодаря ви за разбирането. Председателят, благодаря. Първо ще дам думата на лорд Алън, който е вице-президент във Фейсбук в отдела Policy Solutions – Давам ви думата, господин Алан, за максимум 10 минути. Благодаря, господин председател. Uh, Благодаря и на членовете на различни комисии в Европейския парламент за поканата да говоря днес пред вас след двете предходни сесии с господин Зукербърг и също така други представители на Фейсбук. За нас е важно да присъстваме и да отговаряме на въпросите, свързани с Кембридж аналитика и от тук и по-големите проблеми, на които се обърна внимание. Наистина очаквам да намерим решенията в нашите политики, които да бъдат адекватни. До тук бяха покрити три области, които за мен са основни. На първо място опазване на данните, на второ място предизборния процес и на трето място онлайн съдържанието и безопасността за потребителите онлайн. Започвам с защитата на данните. Трябва да се посочи, че преди няколко години ние реагирахме на притесненията за защита на данните и съответно слабостите, свързани с приложения на трети страни. 2014 до 2015 година ние преработихме основно нашата политика, използвахме методиката на доктор Коган и това въведохме в периода 2014-15 година. Нека обясня каква е идеята на нашите платформи. Ние искаме да подкрепяме иновативните услуги, новите приложения. Искаме да дадем достъп на потребителите да използват и приложения отвъд Фейсбук, да се обърнат към своите приятели чрез тях – но си дадохме сметка, че този модел е твърде отворен и наистина той повлия зле на доверието на нашите потребители. Както и мината седмица беше казано, имаше проблеми. Ние разговаряхме с отговорника за защитата на данните в Ирландия. Така че смяната на нашия модел 2014 година беше и плод на разговорите ни с европейския регулатор. Междувременно въведохме и други мерки, за да няма злоупотреба. Имаме и обратна информация. Вече приканваме хората да ни уведомяват за приложения на трети страни, които според тях са проблематични – освен това, проактивно ние също се опитваме да набелязваме подобни приложения, които боравят с големи обеми данни. Имаме и съответните изисквания по отношение на трети страни, които произвеждат различни изделия, но ползват Facebook услуги. В този случай става дума, например, за Facebook услуга на носител като BlackBerry. В контекста на опазването на данни, може би най-важното от регулаторна гледна точка е регламента за защита на данните – ние сме се допитали до стотици правни експерти, за да можем да се справим, тъй като преди това се водихме от директивата. Обедени сме, че нашите услуги отговарят на регламента, но разбира се, ще има хора, които ще желаят да успорят това. В този случай ние сме предвидили процедура на оценка – Това е напълно естествен процес, но ние имаме доверие на нашата система. Изпълнението ще бъде доказано. На второ място, нещо, което е много важно за компаниите е киберсигурността. Виждаме, че политиците използват също нашите услуги, за да могат да се свързват помежду си. Това не беше възможно в миналото. Сега имаме тези отворени платформи. Но именно защото те са отворени, тук има опасност от злоупотреби. Ако сме тук днес, то е защото не оценихме сериозността на заплахи като от компании като GSR, които са използвали данни от Cambridge Analytica. Сега ние проучваме всички избори, за да знаем какъв е точно контекста. Последните такива избори бяха в Мексико. Имаме доклада и на ОИСР за неотдавнашните избори в Италия. Нашият екип участва много активно и получихме похвали от ОИСР. Друга област, в която работим е борбата с фалшивите новини. По-настоящем работим активно с комисията, за да можем да изготвим решения заедно с индустрията, да се разработи етичен кодекс. Много се прави от нашата компания и от други. Това ще е важно и за парламентарните избори през 2019 година. Ясно е, че тези европейски избори ще бъдат предизвикателство. Необходимо ще бъде освен това да се работи в една многоезикова, многокултурна среда. На трето място ние работим за прозрачността използваме методика, която позволява на потребителя да използва линк и да види всички налични реклами, които се появяват в Фейсбук. Всяка реклама ще бъде видима на всички, ако те решат да се заинтересуват. Знаем, че има и доста голям интерес към изграждането на архив и също така използването на тъй наречения дисклеймър. И накрая, нека кажа, че ние имаме и специална научна комисия, която разглежда тези области, особено отражението на социалните медии върху изборите защото в тази област няма убедителни и коректни данни, които да ни покажат точното отражение на социалните медии, а за нас това е важно, за да намерим съответните решения. Но, разбира се, ние искаме да се водим от доказателствата. Преди да приключа, искам да спомена и други въпроси. В доклада на нашия изпълнителен директор се обръща специално внимание на нашата решимост да се борим с всякакви възможни отрицателни влияния. Ние сме високо отговорни Една такава област, която ще спомена е безопасността при децата. Тук работим и с, работихме преди с комисаря Редин, комисаря Круз. Сега продължаваме сътрудничеството с Европейската комисия, защото е много важно да видим къде може да възникне заплаха за децата. Също така работим срещу езика на омразата, заедно с комисар Юрова – мисля, че постигнахме много добър напредък, като отчетохме, че не започнахме работа достатъчно бързо. Работим и с комисарите Кинг и Еврамополо срещу терористичното съдържание. Много е важно, както и при безопасността на децата, такова съдържание да бъде разпознато преди то да започне да се разпространява. Работим с правителствата, с неправителствени организации. И накрая ще кажа, че ние често се извиняваме за грешките си. Това беше чуто и на предишните заседания. Но услугите, които разработваме, са наистина новаторски, така че и предизвикателствата пред нас са изцяло нови. Важно е да ги разпознаваме достатъчно рано и да реагираме, като вие ще чуете примери за това, което правим. Благодаря. От името на комисията Либе, първия въпрос. Е, виждам, че сериозно се отнасяте към проблемите и се опитвате да отговорите на нашите въпроси и опасения. Искам да разбера кога ще спрете да споделяте контактите на гласоподавателите и как това <clears throat> е във връзка с избирателния закон в Европейския съюз. Вие казахте, че 2015 година не сте въвели мерки за да следите за разпространението на приложенията може ли да обясните какви мерки ще предприете, за да спазите общи регламент за защита на данните? Yes. Uh, да, много неща трябва да кажа за две минути. По първия въпрос, по отношение на оплакванията за органите, от органите за защита на данните. Ние не използваме данните, които са достъпи между WhatsApp и Facebook за търговски цели. Има някои други цели, които не са свързани с тези цели. Имам предвид сигурността е да разберем дали едно лице извършва незаконни действия на една платформа и дали прави същото на друга платформа. А също така и за отчет, отчетоводство но също време <clears throat> работим заедно с органите за защита на данните. Мисля, че това, което правим в момента е законосъобразно. И в момента има един процес, с който се опитваме да определим лимитите на споделянето на инфраструктурата. По втория въпрос, как не успяхме да контролираме приложенията през 2015 година. Постепенно подобряваме начина <clears throat> по който искаме отчетност от приложенията в годините, в които работя във Facebook. Този контрол се подобрява. Дали трябваше да направим повече? Щом съм тук, значи е трябва да направим повече. Имаше някои пропуски, които съобщих пред вашата комисия, че за някои от приложенията не знаехме някои неща. Мога да кажа, че сме в процес на постоянно подобрение и в момента режимът е много по-строг. За приложения, които злоупотребяват с системата по отношение на а, общият регламент за защита на данните. Темата е огромна. Готов съм да ви изпратя писмен материал, защото за това е необходимо 100 страници. Комисията Култ. Äh, Микрофон за оратора, моля. Искам да благодаря на Фейсбук, но за сега не сме получили удовлетворителен отговор на някои от, от въпроси. Ще повторя някой. Как Фейсбук ще гарантира, че член 10 от Европейската конвенция за човешките права и член 11 от Хартата за основните права. Гарантираната медийна плурализъм, защото системата за филтриране е голяма опасност за, за да <clears throat> разполагаме с целия спектър от нейния информация. Информацията да бъде максимално неутрално, защото тук се виждам сериозно предизвикателство за бъдещия период. Благодаря. Целта на нашата изслуга по дизайн е да се даде широк достъп до информация. Мисля, че е, допринасяме за медийния плурализъм. Има проучвания, които доказват това, че едно лице, което използва социалните услуги като Фейсбук, има достъп до по-широк диапазон информация в сравнение с е, тези, които не използват аз работех, е, пораснах с е, три телевизионни канала и един вестник. В момента разполагам с много повече информация. Фейсбук участва активно в този процес, че ако някой се включи в е, Фейсбук, информацията, новините на избира съдържание, което вие сте от които вие се интересувате от приятели и от нови източници. Фейсбук не определя новите източници според носа. Много от моите приятели споделят моите политически възгледи и интереса в медиите. Имам приятели, които имат съвсем различни политически виждания и, и съм виждал съдържание от тях. Мисля, че това е една област, където има голям, брой, голям интерес. Е. Тук целта е да има алгоритмична прозрачност и сме готови да работим с всички потребители. Но като цяло се опитваме да увеличим, а не да намалим медийния плурализъм. Благодаря. Павло Рангел, НП, Авко. <coughs> So, Uh, Благодаря, господин председател. Искам да попитам дали може да гарантирате, че сега има план да се избегнат всички възможности за политическа злоупотреба с платформата Facebook. Видяхме със съжаление, че това е възможно. и можем да предположим на какъв диапазон поведения и политики могат да се включат в тези злоупотреби. Но имате ли гаранции, че ще избегнем тези неща в бъдеще? Um, so, so, uh, are, I... Мисля, че описах част от работата, която върши. Съвсем ясно да кажа, че решенията ще дойдат само с работа в партньорство. Това не са неща, които можем да разработим сами. И от опита в Италия знаем. А в отношенията си с регулатора беше много важно да разработим с политическите партии модели, които са полезни не само са зло, срещу злоупотребите, но и са политически неутрални. Нашата позиция във Фейсбук е, че не вземаме страни при избори и политически диспут. Готови сме да дадем нашите услуги на всички политически организации, които са легитимни. Мисля, че правилата за изборите се определят от регулатора за изборите. Фирми като нашата предоставят технически консултации. Та това е взаимоотношението, което търсим. Да имат е, общо разбирателство между политическите партии и регулатора по изборите, къде са лимитите, след това техническите услуги от наша страна и съответни инструменти за спазване на тези правила. Но това са неща, които не са завършени. Каквито и структури да въведем, винаги ще има хора, които ще се опитат да ги заобиклюят. Много е важно да се действа веднага по конкретните проблеми. Ярги Сито, председател. Благодаря. На последното изслушване казахте, че ще потвърдите, че Фейсбук с, с познание е влязло в взаимоотношение с трета страна, която използва условия на договор, които не отговарят на политиката на Фейсбук, но вие казвате, че това не е грешно. Това не е религиозен дебат, но въпросът е дали спазвате европейското право или не. Но съгласно европейското право не може да възлагате на трети страни своята отговорност, да, така че вие като Фейсбук трябва да контролирате и като а, контролер не е възможност да възлагате на трети лица своята отговорност, така че ако не сте направили нищо грешно, използвайте тези две минути да обясните как проверявате сигурността за приложенията. Благодаря. Um, again, to explain how um, platform worked at that time. Само да обясня как е, е, работеше платформата е, в този период. Имаше два договора. Първо, договора, в който разработчика сключва, за да има достъп до платформата Facebook. В този договор се казва, че не може да използвате данни, които сте получили и да ги използвате за други цели. Имаше и забрана. Беше ясно записано какво трябва да се направи. Това беше договора между разработчика и Фейсбук. Също времено разработчикът наследваше своя собствена политика за неприкосновеност на данните. Вие съвсем ясно казахте, че в този случай политиката на <clears throat> разработчика имаше условия, които са в конфликт с договора, който са сключили с нас. Мисля, че те, техната политика е невалидна, защото е в конфликт с договора между тях и нас. За да имам достъп до вашият IPA, е, съм съгласен с следните условия. Те всъщност нарушиха нашите условия и съвсем това, което бяха казали своите договори за потребителите, няма отношение. По втората част, питате ли дали можем да контролираме всичко това по-ефективно. Съгласни сме. Всъщност това са мерките, които предприемаме днес. Опитваме се да контролираме по-ефективно това, което правят разработчиците, които са на един етап по-настрани от нас. Но тук има много интересен въпрос, който трябва да бъде отговорен от Европейският орган за защита на данните, къде е баланса. Ако някой е извън нашата система и ако някой от трета страна излъже, има ограничен брой технически начини да наложим нашия договор. Важното е, както казах, да не допускаме данни да излязат от системата. Може би това е отговорът, но това е доста трудно. Благодаря. Благодаря, Вивиан Рединг. Благодаря, господин Алър. Благодаря за вашият отговор за алгоритмите. Имам сериозни съмнения за това, което беше казано. Не виждам прозрачност. Всъщност виждам намаляване на достъпа. Бих го нарекла диктатура по страна на Фейсбук за начина по който мога да използвам Фейсбук. Друг въпрос, знаете, че в общият парламент за защита на данните сме записали принципа на лична неприкосновеност по дефолт и по дизайн обясните как. В Facebook настройвате своите сетинги за, за личните данни. Как всъщност това се е, свързва с свободният информиран достъп, поискан от общия тръглен. Има едно проучване на Норвежкия съвет за потребителите озаглавено измамен по дизайн. Следващия въпрос е, когато Фейсбук проектира архитектурата на избора за поп-ап, дали не сте използвали технологии, които карат потребителите да правят избор в свой ущърб. Благодаря за въпросите по отношение на спазването на общия регламент за защита на данните. Едно от нещата, като сме събрали, сме събрали всички сетинг за, за неприкосновеността на едно място. Те предишни е, случаи бяха на различни места – сега, всички тези сетинги са на едно място. И това беше направено чрез нашата подготовка за общият регламент за защита на данните, за да могат по-лесно потребителите да намерят своите контрол. Всъщност нашите сетинги по дефолт са разумни в момента според нас. Според нас. Съвсем всъщност ползите, които се получават от от социалните мрежи, когато споделяте за своите приятели. Мисля, че ако имат такъв сетинг, това е разумно. В контекста на функционалността, но всъщност как се подписва използването на услугата Facebook, ние сме записали най-основните неща, които са необходими за, като пакет за нашата услуга. Този пакет е необходим да предложим услугата като така. За онези неща, за които има нужда от отделно съгласие, това са три области. За всяка една от тези области разпознаване на лицето, използването на чувствителни данни за реклами, използването на данни от извън Фейсбук за реклама. Всъщност това е избор на потребителя. Може да каже не и да не използва и да използва Фейсбук. А по отношение на архитектурата предлагаме някои функционалности, защото това е добре за потребителите. Нашата архитектура предлага така. Винаги при предлагането на нови услуги се предлага избор. Благодаря. Не е бил. Uh, Аз съм представителка на ИТРЕ проявявам любопитство относно иновациите и техническите възможности за бъдещето. Знаем, че изкуственият интелект се използва, когато се генерират големи масиви данни. Какви източници сега се използват в рамките на моите лични данни в страни от тези, които аз сама съм предоставила или моите приятели са предоставили? Споменахте WhatsApp, не са за търговска употреба, използват ли се по друг начин? Използването на филтри – освен това, знаем, че тук е намесен до голяма степен изкуствения интелект. Къде идва морала във Фейсбук? Кой отдел отговаря за създаването на тези алгоритми? Казвате, че има прозрачност, че има контрол. Има ли нещо, което да ни потвърди всичко това? И тъй като и по-настоящем липсата на доверие е голяма, аз мисля, че ние трябва да гарантираме законодателство, което е ориентирано към бъдещето. Какво смятате вие? Трябва ли да имаме по-прецизно законодателство относно личната неприкосновеност или да работим винаги по подразбиране? Благодаря. Редица въпроси. Що се отнася до данните на WhatsApp? Искам да подчертая още веднъж. Съдържанието на съобщенията в WhatsApp се криптира по такъв начин, че не е видимо за когото и е да било във Facebook и не трябва да е видимо за когото и е да било, освен за изпращащата и получаващата страна. Какво значи тук по подразбиране? Всъщност WhatsApp точно в този аспект съдържа много малко лични данни и съдържанието не трябва да е видимо за когото и да било. По отношение на данните, които се използват, те са свързани с дейност. Класически пример. Например, да се използват данни, за да се предотвратят кибернападения. Имаме хора, които се занимават с сигурността и те ни казват, че един хакер, например, използва съответния почерк и тази информация, която ни се подава, я използваме за да укрепим своите услуги. Много отдаваме за киберсигурността. По отношение на морала и етиката, те са много важни за нашата фирма. Учените в областта на данните, които работят за нас, идват от университетите и те много се вълнуват от въпросите за рамката, в която би трябвало да съществуват. Естествено, ние смятаме, че трябва да има един по-обстоен външен дебат. Не можем ние сами да взимаме своите решения относно морала в нашите инструменти. Публикувахме един доклад за прозрачността през април и там обясняваме много подробно какво правим, например, с терористично съдържание. И накрая по отношение на бъдещето, мисля, че диалога е ключовата дума. Нещата се случват толкова бързо, че не можем да фиксираме всичко в едно законодателство. Нещата трябва да бъдат обект на разговори. Господин Ежек. Благодаря, господин председател чухме от подаващи сигнали и журналисти до каква степен е имало неправилна употреба на данни от Фейсбук, имал въздействие върху референдума за Брексит, върху изборите в САЩ. Вие казахте, че полагате усилия във връзка с предстоящите избори за Европейски парламент. Говорите за мерките във връзка с политическите реклами като цяло. Като се има предвид огромното въздействие на Брексит, не трябва ли Фейсбук да направи обстоен анализ на това до каква степен Фейсбук данни са използвани за да се окаже въздействие в рамките на Брексит? Отговор. Работим по този въпрос във връзка с е, искането на Комисията по култура, медия и спорт в Британския парламент. Работим на две нива. На първо място руската намеса. Разглеждаме една група, която за нас вече е документирана като активна в САЩ. В е, Великобритания имало минимална активност от тази група и нейната дейност е била инцидентна, т.е. тук няма нищо съществено. Освен това, ние бяхме помолени да разгледаме по-обстойно въпроси и се опитахме да намерим други подобни групи на онази, която действа от Санкт-Петербург. Не намерихме подобна група. Доста усилия положихме. Ако някой разполага с законодателства, можем да направим още един анализ, но до сега не виждаме паралели с случилото се в САЩ. В момента разглеждаме скандала с Кембридж Аналитика, искам да ви кажа какво е положението днес. То може да се промени. И така, по-настоящем данните, които са събрани от доктор Коган чрез неговата компания GSR, са данни на американци. Доктор Коган е казал, че е дал данните на американците на Кембридж Аналитика, но не е давал данни на европейци. Това може да се промени, но по-настоящем това са фактите. Кембридж Аналитика сама по себе си не е имала споразумения по силата на които да работи е, за референдума Брексит. Една друга компания AIQ е имала споразумение и съответно трябва да се предостави информация за дейността на AAQ по силата на искането на Британската парламентарна комисия. Така стоят нещата по-настоящем. Ако хората имат информация във връзка с някои проблеми, ние можем да разследваме тази информация. Благодаря. Томаш Здеховски. Благодаря, господин Алан, за това, че сте тук сред нас. Благодаря за това, че се опитвате да поясните все още не сме получили отговорите на три важни въпроса. На първо място въпроса за алгоритмите. В състояние ли сте да потвърдите, че алгоритмите са променени по такъв начин, че не е възможно чрез трети страни да се окаже въздействие върху потребителите или пък да им се въздейства така, че те да променят своите изборни предпочитания, както се случи с Кембридж Аналитика. На второ място. Много бихме желали да знаем кой и как, ако знаете, оказва въздействие върху изборите и референдумите. Споменахте за руската група, говори се за една група от Македония, говори се и за групи от други държави. И на трето място, фундаментален въпрос. Ако някой избере да заличи своя профил, профила наистина ли се заличава или се архивира и съхранява някъде? Може ли едно лице да бъде напълно забравено? по обратен ред. Що се отнася до заличаването? Когато искате да спрете да използвате Facebook, може да изберете деактивиране или заличаване. Деактивирането не заличава данните, те стават невидими, но се запазват, в случай, че лицето иска да поднови използването. Ако изберете заличаване, ние започваме заличаване на всички данни. Изчакваме малко, за да гарантираме, че искането е действително. Не искаме някой да влезе във вашия профил и да заличи снимки, които сте качвали на семейството си в рамките на 5 години. Така че ние трябва да проверим, че сте вие и искате да залечите профила си. Когато потвърдите, системата започва да залечава. И в рамките на около няколко седмици всичко ще изчезне. По първите два въпроса, ако трябва да ги групирам. Нашия алгоритъм по настоящем се опитва да намали малко значението и видимостта на фалшивите новини. Имаме и мерки насочени към онези, които работят с финансови мотиви. Споменахте македонците, има група в Македония, има групи и на други места, които създават новини, за да печелят. Понякога те избират политиците, защото политиците са известни и по този начин се печелят пари чрез тях – Друг е въпросът, когато една политическа партия прави нещо подобно като част от кампанията и трябва да сме много предпазливи. Съответно, тук казвам отново, че трябва да работим с изборните регулатори, защото за един нещо може да е фалшива новина, за друг може да е политическа реч. Затова мисля, че в такива случаи трябва да можем да се намесваме и да казваме, че не може да се казват определени неща в рамките на определена политическа кампания. Ние сами обсъждаме какво точно да правим в такива случаи. Работим и с регулаторите. Знаете, например, в почтите, че когато има спам, ние се освобождаваме от него. Искам да кажа, че не ме успокоихте, когато казахте, че са използвани данни само на американски граждани, защото изборите в САЩ оказват въздействие и в Европа. По въпроса, когато се използват plug and share бутоните има достъп до съответното съдържание. Когато се генерират данни по силата на този, начин, по силата на, на този метод, за колко време се съхраняват те и как се използват? На второ място, може ли да ни представите кои точно са злоупотребили с данните от Фейсбук? и са ги дали, например, на Кембридж аналитика. Кажете ни, кои са политическите партии или кои са физическите лица, които са злоупотребили с тези данни. Естествено, това в връзка с вашето фирмено разследване. Така наречените social plugins. Това е една малка част от Facebook страницата, те се зареждат и са част от една а, функционалност, която се определя като Web 2.0, когато, например, качите някаква карта или някаква снимка, изпращате данни и тези данни се архивират под формата на нещо като дневник. В рамките на GDPR регламента нещо Подобно може да е позволено, ако се даде съответното съгласие. Тези архиви или дневници, асоциирани с съответния потребител, се покриват от политиката по неприкосновеност на личните данни. Тоест, когато се присъединявате към Фейсбук, казвате, че тези данни могат да се изпратят на Фейсбук и те стават защитени по силата на нашата политика за лична неприкосновеност. Когато Става дума за човек, който не използва Фейсбук. Подобна информация, която той е качил и съответно нейното архивиране се използва за около 10 дни, се съхранява за около 10 дни. И тази информация, тези архиви се използват за анализ и за целите на сигурността. Това е по този вид функционалност. И накрая по отношение на хората, които идентифицирахме, някои от тях са обществено познати като една научна агенция Адисън Питерсбърг. Други са обект на разследване, което не правим ние. Обърнете внимание на проучванията, които се извършват от надзорния орган по защита на данните в Великобритания. Тези е, хора и тези организации имат много повече данни, отколкото ние. Благодаря. През април Фейсбук замрази профила на AIQ, една компания, която е разполагала с информация за 2,7 милиона профила. AIQ цитира ръководителя на кампанията Vote Leave, който заяви, че AIQ е неразделна част от успеха по отношение на успеха на референдума за напускане на Съюза в Великобритания. Искаме да разберем дали този референдум е бил спечелен както трябва. До сега вие отказвате да предоставите данните на британския парламент. Може ли да дадете архивите на всички реклами, които са изпратени от AQ към избирателите във Великобритания през първата половина на 2016 година? Колко пари са изразходени, от кого, към кого са били насочени съобщенията и възоснова на какви данни? Отговор. По-настоящем водим активни разговори. Искам да подчертая нещо Имахме притеснение относно AIQ заради връзките им, потенциалните връзки с Cambridge Analytica. Тези връзки бяха в публичното пространство. Ние дадохме информация на избирателната комисия в Великобритания, на съответната парламентарна комисия в страната. Действайки предпазливо, ние замразихме профилите на всяка една организация, която може, поне според нас, е можело да предоставя информация на Кембридж Аналитика. Част от информацията вече е публично достъпна, както и вие казахте. Доколкото знаем, AIQ е бил легитимен доставчик на услуги за една легитимна политическа кампания за напускане на Съюза. В момента работим за това какъв материал е бил разкриван на трети страни. За момента не можем да дадем повече информация. Погледнете веб страницата на организацията DCMA и там ще получите повече е, данни. Мога ли да задам допълнителен въпрос? Не, за съжаление времето ви изтече. Следващия оратор Мерчедес. Благодаря, господин председател. Мисля, че проблема е използването на профили. Всеки, на когото давате данните си, ги използва. И това се случва всеки ден. Най-често е с търговска цел – Политическото профилиране обаче представлява нещо като еволюция на видовете. Ако допуснем, че вече няма профилиране, че то няма да се допуска, това би ли означавало, че цялата система вече няма да е свободна или безплатна? И на второ място – тъй като няма действителна цифрова самоличност. Мисля, че се създават проблеми, защото вие казахте, че не заличавате някой профил преди да сте се уверили, че той е на съответния потребител. Как сте сигурен, като няма цифрова идентичност? Отговор. По първия ви въпрос. Нашата мисия е да предоставим услуга, която свързва колкото се може повече хора. Ние свързваме наистина много хора на Земята. Ние смятаме, че за да се свържат колкото се може повече хора, услугата трябва да е безплатна за самия потребител. И съответно модела на финансиране с реклами е най-добрата опция за нас, тъй като това е една много скъпа услуга за стотици милиони хора по света. Знам, че други имат друго мнение, но нашия опит по настоящем показва точно това. В момента много се говори за моделите за реклами като цяло. Между другото, не само Фейсбук е безплатна. Има страшно много друго съдържание, което е безплатно за потребителите поради използването на реклами. Много се говори за разликата между платения модел, платеното използване и финансирането възоснова на реклами. Ние смятаме, че трябва да сме безплатни, за да свържем максимален брой хора. По отношение на цифровата самоличност, дошъл е момента за обсъждане на този въпрос. Ние правим проверка на нашите потребители до толкова, доколкото смятаме, че е необходимо. Например, ако смятаме, че някой прави нещо неправомерно или има основания за съмнение, ние може да поискаме лицето да докаже своята самоличност. Например, може да поискаме копие на документите му. За други потребители предоставяме други форми на удостоверяване на самоличността. Например, всички вие знаете, че когато влизате в профила си от устройство, което не ни е познато, ние ще ви изпратим SMS с съответния код. Този дебат за цифровата самоличност също е много важен и важността му за цялостния интернет е голяма. Не си ли Кьотис? Е, Благодаря ви. Лорд Алън Споменаването на Кембридж аналитика е много важно, тъй като имаше голям скандал. Това, което вие не казахте е, че мерките за сигурност, които са необходими за да се предотврати такова незаконно ползване на данни, са били е, взети. 7 милиона европейци пострадаха. Техните данни бяха използвани противозаконно. Как разработвате процедурите си, така че да сте сигурни, че се изпълнява и регламента за защита на данните? Какви са конкретните мерки, които сте взели? Също така, как можете да бъдете сигурни, че няма отново да има изтичане на данни? На мен са ми необходими повече подробности. Използването на данни от трети страни. Тук има две конкретни мерки, които сме взели. Първо, в този случай уведомихме всички потребители за съответните приложения, които те са позволили. Имаше и екран, където това можеше да се провери, но очевидно хората не са знаели за него, така че ние им напомнихме и им напомнихме, че те всъщност може да са дали разрешение за 7-8 различни приложения. На второ място, ние променихме начина на използване на системата, така че ако едно приложение не се използва 90 дни или 3 месеца, то тогава приложението не може вече да ползва твоите данни. Това са две конкретни мерки по отношение на приложенията – Казах, че ние имахме някои слабости, но след като ни се направи одит от страна на ирландския отговорник за защита на данните, ние предприехме съответните стъпки. А по отношение на регламента за защита на данните, най-видимото, което сме направили е обновяване на нашата политика за неприкосновеност. Е, използваме и правното основание за обработка на тези данни, нещо, което преди не присъстваше. При нас има три измерения. Използването на Фейсбук данните, използването на биометрични данни и на трето място рекламите. Това са три много важни изисквания по регламента. Пао Рюбих е следващия оратор. Благодаря ви. Наистина съм ви много благодарен за тази възможност и за това, че ние можем да зададем и допълнителни въпроси. Например, говорим за реалния и виртуалния свят. Фейсбук позволява на много хора да се свържат със свои приятели, съмишленици и това е изключително положително. Но ме интересува има ли контрол спрямо третите страни? Е, прави ли се рейтинг, например, на стартиращи предприятия? Ето това също може да се използва във връзка с Фейсбук. Има ли картиране на алгоритмите? Това също е една възможност. Нещо, което да бъде налично и да се прави оценка на алгоритмите – какво мислите и за реформата на авторското право, която се готви в Европейския съюз? Отговор за стартиращите предприятия и оценяването на различните приложения. Това ми се струва много полезно. Тук има, разбира се, основни въпроси. Връзката между защитата на данните и иновациите, как се разделя отговорността Ясно е, че предоставящите платформи поемат своята отговорност. Е, ние не искаме да се откажем от нея, но разбира се и е, отделният човек носи своята отговорност, когато споделя данните си. Е, дружествата също. Кембридж Аналитика е британска компания, която се регулира по тези правила. И когато се работи срещу злоупотребите, ние сме много доволни, защото искаме да работи цялата верига. Също времено хората, които приемат и споделят данни, също трябва да го правят правилно. Това е важна област. На второ място, картирането на алгоритмите – Струва ми се, че тук сме на ранните етапи на прозрачността. Ние водим блок, който обяснява как работят алгоритмите ни, но доколкото схващам, това не се разбира много лесно. А за авторското право, нека заявя ясно, че нашата отговорност обхваща и хората, които имат авторски права. Със сигурност ние ще изпълним ролята си тук. Но разбира се, ние сме интернет компания и сме много предпазливи. Не искаме да затрудняваме хората в това да установяват контакти помежду си. Благодаря, Мария Грапини. Благодаря ви. Трябва да кажа, че отговорът ви на господин Рубик ме разочарова. Например, аз произвеждам текстил, давам ви някакъв код и ви казвам, че ваша отговорност е да си направите анализа и да установите химическите вещества. Вие казвате, че ни защитавате, но не виждам къде са посочени задълженията в съответните договори. На второ място, аз от доста време ползвам Фейсбук, но не съм видяла някакво подобрение. Например, блокирам дадено лице във Фейсбук, но то отново изниква. Има акаунти, които съм блокирала, но това не е достатъчно. Какво правите в подобни случаи? Казвате, че ограничавате фалшивите новини – но какъв е процентът на ограничение? Нека бъда ясен. Ние разбираме, че носим своята отговорност. Може би преди се е смятало, че интернет отрасъла не е много отговорен, но това ми се струва, че вече не е вярно в наши дни. Ако обаче ние поемем цялата отговорност, ще трябва да прекратим всякакъв достъп. А ние се опитваме да има повече контакти, по-разнообразен пазар. Разбира се, от тук и напрежението, но ние трябва да намерим решение. Приемаме много сериозно отговорността си. Разбира се, ако ни уведомите, че има данни, които са изтекли от нашата система и след това някой е злоупотребил с тях, това е нещо, което ние не можем да контролираме. Но, разбира се, ние можем да разговаряме по този въпрос. На второ място ще кажа, че съжалявам, ако личният ви опит не е бил достатъчно удовлетворителен, но ние сме заличили над половин милион фалшиви акаунти. Разбирате колко голямо е предизвикателството – Имаме доверие в новите технологии и изкуствения интелект, който може да се справи много по-добре. Ясно е, че не е в наш интерес вие да се оплаквате, защото няма да ни ползвате достатъчно. Трябва винаги да сме начало на конкуренцията, в противен случай много хора ще бъдат недоволни. Колегата Суло. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да се върна на бизнес модела на Фейсбук, както и на други платформи. Случаят с Кембридж Аналитика показа, че в системата има пробойни. За мен е много важно днес да говорим за прозрачността но искам да ви напомня следното. Когато говорим за безплатни услуги, всъщност това, което се търгува са данните. И това е бизнес модела. С оглед на възможните ограничения в бъдеще, които няма да са толкова економически изгодни, какво ще направите? Потребителят трябва да има пълно доверие в системата. Не знам дали сте готов дори и да реализирате загуби. Започвам от края. Много е важно доверието. Даваме си сметка, че последните три месеца наистина бяха проблематични, що се отнася до доверието на потребителите. Може би те си мислят, че е трябвало по-рано да инвестираме – Например, в броя служители при нас, които се занимават с безопасност и сигурност. Те бяха 10 000 миналата година, но вече са 20 000 тази година. Разбира се, това означава, че няма да имаме толкова големи печалби, но за нас е важно да има сигурност, за да спечелим отново доверието. Казахте, че има пробойна в този бизнес модел – ще обясня отново. Според нас рекламният модел работи много добре в интернет. Не става дума за продажба на данни. Всъщност се продава място за реклама. И това място за реклама се захранва от данните. Според нас това е нещо добро, защото хората ще видят реклами, от които биха могли да се поинтересуват. Например, ако карате велосипед в Милано, ще ви покажем реклама на велосипеди на Милано, а не на нещо, което не ви интересува. Когато рекламите стъпват върху данните, те са по-полезни, но това е нещо много различно от продажбата на данни. Ние не предоставяме такива данни на трети страни не предоставяме единствено място за реклама. Има и други подобни услуги, от които хората като цяло са доволни. Шафхаузер, заповядайте. Благодаря. Аз не участвам в никакви социални мрежи. Не използвам Facebook, но използвам WhatsApp и Google напоследък и LinkedIn. LinkedIn всъщност искаха да се присъединя към тях и ми показаха хора, с които аз вече работя, като видях наистина конфиденциална информация за тях. Кой е продал тази информация? Един втори въпрос за економиката. Данните принадлежат на този, който ги предоставя. Мисля, че трябва да излезем от модела на безплатните данни. Освен това, тези данни не са никак безплатни, защото хората се съгласяват да ви ги предоставят при условие, че има услуга. В противен случай нищо няма да проработи. Но няма ли да има по-голяма последователност, ако следваме економическия модел на суровините? А именно да има 33, 50% или ако трябва и 100% процес, процент на блокиране от страна на потребителя. Това е важно за начина на работа на обществото. Възможно ли е някой да има толкова голяма власт в нашите общества? По първия въпрос Аз не мога да коментирам за това как е, друг предоставящ услуги се държи, но принципно при нас услугата е вече мобилна услуга, като тръгнахме от веб услуга. Преди беше много трудно, разбира се, човек да изгради своя мрежа от приятели. Сега с мобилните платформи това е много лесно и се използват всякакви приложения, като те обикновено искат вашето разрешение за това да погледнат вашия списък с контакти. В конкретния случай не мога да коментирам, но Именно е, тези стъпки правят и много лесно изграждането на подобни социални кръгове. Но разбира се, хората се изненадват, когато изведнъж видят подобна информация и ние се опитваме да намерим баланса. Отчитаме, че хората искат да се свържат с познати, но го има и другия проблем – има и още нещо. Хората стават все по-взискателни и това също е етап, през който трябва да преминем. Те си дават сметка, че техните данни всъщност са много ценни, че могат да се използват от най-различни приложения. Те са много по-взискателни за начина по който се използват данните им. Не знам докъде ще стигнем, Възможно е потребителите да търсят форумите, където ще получат най-големи награди за своите данни. Благодаря и още един въпрос на Даян Джеймс. Благодаря. Е, вие обяснихте, че профилирането се използва като бизнес инструмент. Виждала съм го в много отрасли. Е, същевременно Европейския съюз иска да отхвърли британския референдум по Брекзит. За това всъщност става дума, но искам да ви помоля, можете ли да изброите организациите в Обединеното кралство за оставане в Европейския съюз? Можете ли да кажете какви средства са похарчили те за Фейсбук по време на кампанията преди референдума? Имате ли данни за това дали Европейския съюз е използвал Фейсбук за да се обърне отново резултата. И накрая знаем, че Сорос инвестира 50 милиона за да има обръщане на резултата от референдума. Знаете ли, че се използва за това и Фейсбук? Вие сама уточнихте, че едва ли ще мога да отговоря веднага, само ще кажа какви бяха заглавията по време на референдума. И едната и другата страна са използвали нашата платформа и то много активно. Освен това, това беше тъй наречената органична дейност, както ние я определяме, което означава, че помежду си разговарят обикновени хора – това се случваше и при двете страни от референдума. За нас беше интересно, че хората използваха платформите ни, за да обсъждат за и против оставането или излизането от Европейския съюз. Това е нещо полезно за демократичния процес. Как гласуват хората в крайна сметка си и е тяхна работа. Това не е наша работа. Благодаря, че отговорихте на всички въпроси. Искам да ви помоля да останете, ако е възможно. И така стигаме до последната част на изслушването от днес. Ще чуем комисарите, които професор участват в тази сфера и ще чуем какви действия предвижда комисията, за да защити основните човешки права и защитата на линиите данни. Сега ще дам думата на господин, на господин комисари и госпожа комисарите по 5 минути. След това ще имате възможност за въпроси в съотделния в познатия формат. Господин Тимерманс не можа да дойде днес. Нека да се надяваме, че по друг повод той ще може да дойде. Първо ще чуем заместник председателят Ансип. Господин Ансип, имате думата за 5 минути. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати, госпожи и господа. Данните са в центъра на економиката и обществото. Тези данни трябва да се движат свободно, като същевременно следва да са безопасни и сигурности. Е, и това е възможно само където има доверие. След е, случая с Кембридж Аналитика хората смятат, е, че личната неприкосновеност е нарушена. Доверието към работата онлайн беше подкопано. Разкритията от дейността на Кембридж Аналитика показват, че има нужда от силна категорична рамка за защита на личните данни. И за това не е случайно, че все повече държави се позовават на европейското законодателство – Новите правила за данните правят фирмите по отговорни за това как работят с нашите данни, а общия регламент за защитите на данните засилва ролята на националните органи за защита на данните. Друг важен елемент от системата за данните в Европа в момента се изгражда. Става дума за контрола на прозрачността от гледна точка на бисквитките и други технологии, които следят поведението ни в интернет. Местата на кликването, харесвания, нехаресвания на милиарди хора се съхраняват и се обработват и се използват по начин не мислим преди няколко години само пазаруването онлайн, използването на смартфон и сърфирането оставят а, следи, които системно се провер... събират навсякъде. И това става много често, без да се информират потребителите за това. Какво означава всичко това? И какво означава разрешението, което им се иска, за да се изгради и да се поддържа доверието? Има два основни принципа на защита на данните. Прозрачност на практиката на проследяване и след това гарантиране на контрол на потребителите върху своята информация. Предложението на комисията за регламента за неприкосновеност в, в интернет се базира на тези два принципа. Така даваме на потребителите повече контрол за това кой може да има достъп до техните лаптопи, телефони, таблети, защото в тези устройства се събира частна чувствителна информация и така ще бъде по-лесно потребителите да имат по-добра информация за сетингите на съответните браузъри и е като така се подобрява прозрачността и избора на потребителите. И накрая, то не е на последно място, тези правила за конфиденциалност се прехвърлят от а, а, традиционните телефонни компании към а, фирмите, които работят в а, цифровото пространство. Накрая няколко думи за а, платформите и подхода, който предлагам платформите онлайн дава възможност за огромна ефективност и достъп до трансгранични потребители и пазари. И са, се превърнали за основен инструмент за милиони фирми. Едновременно европейският бизнес не може да използва изцяло потенциала на економиката на платформите онлайн. Има доказателство, че повече един от, от две фирми са пострадали от вредни практики. Предложението на Комисията за справедливост и прозрачност за ползвателите на платформи цели за условна плат... екосистема в тези платформи, като същевременно и големите и малките платформи и техните потребители – са задължени, непременно ще могат да използват Европейският регулаторна рамка, който увеличава, която увеличава доверието. заключение, работим заедно, за да се въведе подходяща регулаторна рамка, като същевременно се опитваме да работим сътрудничество с фирмите в интернет, за да се развива економиката благодаря, господин заместник председател. Сега ще дам думата на госпожа Юрова, която отговаря за защита на данните и и защита на потребители. Благодаря, уважаеми депутати. Много се радвам, че е, провеждате няколко изслушвания след е, скандала с Кембридж Аналитика. Също защита на данните отива много по-далече от е, личната неприкосновеност. Знаем, че тя може да се отрази върху демокрацията и изборите. Спомням, че, че по време на избухването на, на скандала бях във Вашингтон. Тогава имах среща с лицата, които а, прилагат американското законодателство. Те обявиха разследване срещу Кембридж аналитика. След това ние упражнихме натиск върху Фейсбук, за да сътрудничи с разследването и в Европейския съюз, и в Съединените щати. Да отговори ефективно за потребителите и да коригира недостатъците. Същевременно даваме пълна подкрепа на разследването на Европейският орган за защита на данните, което тече заедно с разследване на британският орган за защита на данните. Аз лично редовно водя разговори с председателя на борда на органа за защита на данните в Европейския съюз. Сега правим всичко възможно, но нещата се бяха случили през 2014. Междувременно много неща се промениха, включително и във Фейсбук – за повече от е, по-малко от, от месец е, влезе в сила общият регламент за защита на данните. Как е, този регламент ще може да помогне за да не се допускат подобни скандали. Всъщност този регламент променя правилата, за да може Европа да отговаря на цифровата е, епоха. <clears throat> Контролът се предава на потребителите. Има нужда от е, съгласие с е, явно действие и не бива да се крие чрез легалистични извъртания и особен текст. Използването на съгласието всъщност <clears throat> създаде проблемите на Фейсбук особено когато трети страни, като тази фирма на доктор Коган, има достъп до данните на Фейсбук. Всъщност с регламента въвежда по-категорична роля на националните органи за защита на данните, включително и правомощия за много сериозни глоби. Работим заедно с потребителските органи, за да направим така, чрез социалните медии да бъдат по-прозрачни за социалния си модел. Съответните платформи трябва да пояснят ясно и да кажат ясно дали има сътрудничество между тях и трети страни и какъв би бил евентуално ефекта от това взаимоотношение, за да знаят хората, които се включват към дадена платформа. че има отговорност на платформите и тази отговорност да не се прехвърля на трети страни. Както казах, този въпрос за мен е много по-голям и сериозен, от, освен защита на данните. Какво ще направим в момента? Очакваме регулаторните органи да обявят своите констатации на първото изслушване на комисията Либе беше информирана. Аз поддържам връзка с, с госпожа Андрея Иринек, която също имаше участие в последното изслушване. Всички европейски раз... органи за защита на данните са започнали разследване на съответни платформи, не само на Фейсбук. <clears throat> Аз лично Подкрепям категорично съвместните действия на националните органи за защита на данните. Всъщност това беше основната идея зад регламента, общия регламент за защита на данните. Именно нужда да се работи срещу проблемите по време на изборите, политически реклами онлайн, достъп до медиите на политически партии. Мога ли да продължа или сте готови да ме спрете? Към председателя. Имате една минута. Благодаря. Нашите компетентни органи ще трябва да работят заедно, да наблюдават внимателно заплахите и да налагат европейските правила, за да има лоялност и справедливост по време на изборите в Европа. Трябва да се работи за разкриване на онези, които нарушават правилата и съответните пропуски в законодателството. Ако ставаше дума само за избори в една страна, <clears throat> това не е малко, защото ефектът е върху целият Европейски съюз. Затова трябва да работим заедно в съюза. Благодаря. Готов съм да отговоря на вашите въпроси you also have to answer. Now, uh, ще има въпроси към вас. Последния оратор, комисар Кинг, заповядайте. Благодаря. С оглед на моя портфел ще говоря по три области. Справянето с неправилната информация, въздействието върху сигурността на изборите и на трето място съдържанието. Всички сме съгласни, че Дезинформацията онлайн може да създаде големи рискове за сигурността и стабилността в нашите общества. Затова миналия април комисията предложи пакет от мерки в едно съобщение за справяне с този проблем. Искаме да подсилим прозрачността, отчетността. Искаме да подкрепим легитимните източници на информация и да окоръжим критичното мислене. Затова ние смятаме, че трябва да има независима мрежа от проверяващи факти, както и е, други мерки. Но всичко това ще отнеме време и трябва да се предприемат първо по-бързи действия. За да се справим с е, дезинформацията, трябва да има първо успешни действия от страна платформите. Както спомена Лорд Алън, Фейсбук е една от платформите, която прилага кодекса за практики на Европейския съюз, посветен на дезинформацията. Трябва да предприемем конкретни мерки в това отношение, колкото се може по-бързо в различни области. На първо място трябва да ограничим възможностите за политическо целенасочено рекламиране, намаляване на приходите за онези, които разпространяват дезинформация, по-голяма прозрачност по отношение на съдържанието, оповестяване на това кой е платил и за какво, защото потребителите трябва да знаят кой е създал съответното съдържание, кой може да се облагодетелства от него и защо се показва Прозрачността е изключително важна, както и происхода на съдържанието. Освен това, трябва да се заличат фалшивите профили, да има ясни правила за ботовете, за да не се представят те като хора и ясен инструментариум за това да се покаже, че има и альтернативни гледни точки. Искаме платформите да се ангажират. Фейсбук участва в този процес. В нашето съобщение ние казваме, че Искаме кодекса да бъде прият до юли, а пък трябва да има видими резултати до октомври. Миналата седмица Европейския съвет още веднъж наблегна на това, че трябва да се справим с предизвикателството на дезинформацията. На второ място, сигурността по време на изборите. Комисар Йорова говори по този въпрос. Без съмнение, нападенията по време на избори могат да се разделят на две категории. Атаки върху нашите системи и атаки, които имат за цел да манипулират поведението. По първата категория ние трябва да укрепим своята киберсигурност и очакваме с нетърпение активното сътрудничество с индустрията. Освен това ще работим с държавите членки, за да имаме общи насоки в контекста на групата за сътрудничество, позната като NIS или мрежова информационна сигурност. Целта ще бъде да защитим населението от подобни нападения. Втората е, група нападения е, е по-съвършена, по-подмолна. Може да има хакери, които да искат да променят общественото мнение, използват се освен това фалшиви новини. Освен това има и други стратегии чрез придобиване на данни на конкретни лица. Това е основният проблем, който описваме днес. Комисията смята, че държавите членки трябва да бъдат максимално категорични и вече сме провели цяла поредица от срещи в тази година. Между другото ще имаме и среща на високо равнище през октомври, където ще говорим за изборната сигурност. Ще има и колоквиум на високо ниво през ноември, където ще участват представители на много различни страни, както и много видни специалисти. Имаме нужда от подкрепата на платформите, ако искаме да постигнем напредък. Например, ще е много важно да си създадем по-добра представа за потенциалното въздействие на това да се месиш в избори. Знаем, че има проблем, но той трябва да бъде разнищен. За да се случи това, платформите, подобно на Фейсбук, биха могли да дадат достъп на независими учени и изследователи до големи обеми данни. Не е задължително да са политически тези данни. Но така ще се получи по-добра информация за това кой е плащал за нещо, например. На второ място за добиването на лични данни, така наречения майнинг. Би било много добре да получим информация и да създадем ясни правила за това как се продават тези данни, особено в хода на предизборни кампании. Имаме нужда от по-голяма прозрачност по отношение на всички тези процеси. Виждате, има много различни предизвикателства. Ние ще ги разгледаме едно по едно, решенията, които ще предприемем, ще бъдат обсъдени едно по едно и те могат да бъдат променени, ако не дават необходимите резултати. И накрая по третия въпрос, Европейския съвет вече приветства решението на комисията да подобри рамката за разкриване и премахване на незаконно терористично съдържание. Надявам се, че в тази инициатива ще получим подкрепа от платформи като Фейсбук. Благодаря. Спазихте времето. Лорд Алан, искате ли да кажете нещо? Да допълните казаното от комисаря, така ли? Лорд Алан, само за да поясня към казаното от комисар Кинг. Всъщност, идеята на нашето сътрудничество с независими учени е да внесем яснота по отношение на данните. Целта е да имаме независима оценка, да имаме глобална оценка и наистина да се превърнем в място, където има безопасност. Комисаря, вероятно знаете, че в миналото имало хора, които са ви искали да проявите малко по-голяма отворено спрямо независими учени. Затова си мисля, че критериите за подбор на такива учени сами по себе си трябва да са много прозрачни. Благодаря, казва председателя. И така, сега стигаме до последния кръг с въпроси. Правилата ще са същите. Една минута за въпрос, две минути за отговор. Трябва да се обърнете към конкретен комисар. Това е също едно от изискванията. започвам аз от името на комисията Либе. Задавам въпрос на комисар Йорова. Общия регламент за защита на данните GDPR влезе в сила. Има много статии в пресата, че някои държави членки не спазват правилата както трябва. Има се предвид е, правилата, които са уточнени в хода на дълги преговори между трите законодателни институции и по този начин се подкопава законодателството. Има опити за премахване, например, на финансовите санкции за нарушителите. Комисията следва ли активно онова, което се случва с прилагането на регламента в държавите членки и какво възнамерява комисията да направи по отношение на онези държави, които нарушават европейското законодателство? Отговор. Благодаря, господин председател. Ние следим отблизо и подкрепяме държавите членки в процеса на прилагане на регламента GDPR. По времето, когато той влезе в сила, 8 държави членки трябваше да положат повече усилия, за да приемат съответното законодателство 8 държави членки все още се бавят. Трябва да добавя нещо обаче. GDPR е регламент. Той е пряко приложим. Това означава, че ако има държави членки, които нямат необходимото законодателство и са в нарушение, комисията няма да се колебае да започне процедура по нарушение. Разглеждаме положението във всички държави членки. Комисията има двойна роля – Опитваме се да подкрепим онези, които се бавят. Освен това, правим оценка на положението във всички държави членки. Нямам информация за пропуски по отношение на финансовите санкции. Органите по защита на данните работят по съответните казуси. Аз мисля, че те ще поставят акцента върху тези дружества, където има най-голям риск и ще направят необходимото в случай, че оценката на риска го изиска. Не мисля, че става дума за небрежност по отношение на прилагането на санкциите. Благодаря. Петра Камереверт от името на Комисията по култура. Благодаря. Не знам към кого да се обърна. Може би към комисар Йорова. Искам да поговоря за директивата за електронната търговия. Имаме изискването за отговорност у платформите, когато те използват и препращат определено съдържание. Директивата за електронната търговия ще има ли пресечни точки с точно това изискване за компаниите? Не е ли по-добре да има ясно уточняване на отговорностите? И не трябва ли ясно да се очертае какво трябва да направят платформите и как да им се потърси отговорност тогава, когато има качено незаконно съдържание? По-добре да има нещо такова, отколкото една а, директна система на цензура, която би нарушила много нашите принципи. Благодаря за този отговор. Според директивата за електронната търговия е на лице принципа за ограничената отговорност. По силата на този принцип, ако платформите не осъзнават, че става дума за незаконно съдържание, те не носят отговорност. На лице е и принципа за уведомяване и действие, по силата на който, ако платформите са получили информация, че има нещо незаконно, те следва да действат. Искам да кажа, че този принцип е много важен. Има около 7000 европейски платформи по-настоящем. Днес много хора говорят за свободата на словото в контекста на нашето предложение за авторското право. И тук има пресечни точки. Ако приемем, че принципа за ограничена отговорност бъде анулиран и съответно ако се поискат платформите да носят пълна отговорност за съдържанието, което се качва в тях, те ще се подсигурят и ако има някакви съмнения, те просто ще заличават съответното съдържание. Това по никакъв начин не е в услуга на свободата на словото и на изразяването. Не искаме да създаваме такова общество в Европа в 21 век. Необходимо е да сме много предпазливи по отношение на принципа на ограничената отговорност. Според директивата за електронната търговия е забранено да има общо наблюдение – само в много, много конкретни случаи можем да позволим да има такова наблюдение. Аз бих искал да се застъпя за този принцип на ограничената отговорност. Благодаря, господин заместник председател, казва председателя. И сега първия, който ще се изкаже, Аксел Фос. Благодаря, господин председател. искам да задам един съвсем различен въпрос, но в резултат на това, което беше казано, малко ще отстъпя назад. Отговорността на платформите. Казва се, че леко нарушение е приемливо. Когато се забележи обаче нарушението, казва се вече се носи отговорност. Подобни действия обаче няма да ни доведат до успешни резултати, когато говорим за детската пропаганда, за словото на омразата, за терористичното съдържание. Подобни неща не могат да се появяват на която и да било платформа. И платформите трябва да се вземат, ако има такова съдържание. По време на едно предишно изслушване стана ясно, че няма нужда от повече правила, има нужда от е, прилагане на съществуващите правила във връзка с е, неприкосновеността в е, интернет, защитата на данните. Имаме нужда от добро прилагане на това, което вече съществува. Кой иска да отговори? Заместник председателя. Благодаря за този въпрос. Лесно е да се каже да забраним всички изказвания, които могат да бъдат определени като слово на омразата или пък са незаконни. В Германия има един подобен закон и доколкото знам, понякога е било трудно да се направи разграничение между политическа реч и реч на омразата. Аз съм естонец. Всички знаем, че Естония е била окупирана от Съветския съюз, беше окупирана от Съветския съюз в рамките на 50 години. И аз много добре познавам колко добре работиха властите, за да използват превантивни мерки. Познавам цензурата на властите, Цензурата беше толкова ефикасна, че накрая се създаде една още по-ефикасна самоцензура. Ако когато кажеш нещо си заплашен от неприятности, защо изобщо да го казваш? По-добре да си мълчиш. Знаем какво означава Министерството на истината – в източния блок. И в крайна сметка източния блок се разпадна. Затова нека да защитаваме свободата на словото, свободата на изразяването. Аз съм напълно убеден, че ако има някакви съмнения, тези съмнения трябва да бъдат разгледани естествено. Тук не говоря сега за незаконно съдържание, но ако искаме да гарантираме, че нищо съмнително изобщо не трябва да попада в платформите, то ние ще се превърнем наистина в Министерство на истината. И знаем какво се случва, какви са последиците от нещо подобно. Затова нека да дадем възможност на съответните лица да използват технически мерки тогава, когато има нужда от тях. И освен това, нека да вярваме в здравия разум на нашите хора. Биргит Зипа. I'm sorry. Благодаря ви. Съжалявам, но пак искам да кажа, че това, което Фейсбук е направил заедно с развили приложението е разкриване на данни пред трета страна, нещо, което е противозаконно. Много съжалявам, господин Ала, не е достатъчно да кажете на третата страна, ама не дейте да злоупотребявате с тези данни. Сега имаме общия регламент за защита на данните, който прави този акт още по-тежко деяние. Но искам да ви попитам – как в бъдеще прилагането на регламента ще ограничи подобни практики и добиване на данни по такъв начин, като се използват психологическите профили? Интересуваме също така защо комисията не настоява да се финализира работата по определени предложения, като достъпа Необходимо е да знаем, че когато защитаваме правата онлайн, ние защитаваме основите на нашето общество, но комисията като чили е, не се отнася охотно към идеята да критикува държавите членки за това, че посягат на неприкосновеността на личните данни. Uh, Благодаря. Както казах и е, в началото, ние имаме нужда от регламент за неприкосновеност на електронния личен живот. Ние, разбира се, имаме такава директива, но тя се изпълнява различно в държавите членки. Следователно, ние трябва отново да обсъдим този проблем. На второ място, директивата за електронна неприкосновеност – се отнася най-вече до сътрудничеството, но когато опрем до конфиденциалността, платформите, виждаме, че всъщност поверителността не е гарантирана. Миналата година 46% от европейските граждани, съгласно европейските проучвания са използвали интернет за своята комуникация. Само миналата година обемът на видеоразговорите се увеличи с 18%. Много бързо се развива тази област. но ние нямаме необходимите гаранции при платформите за този вид комуникация. На трето място има недоволство, защото се оказва, че данните могат да се обработват например от операторите, но е трудно да се подобри качеството. Ето защо в нашето предложение – ние казваме, че ще могат да се обработват тези данни, но само въз основа на даденото съгласие. Извинете, господин комисар, не е необходимо да ми обяснявате регламента за електронна неприкосновеност. Интересуваме защо не сте по-настоятелни, за да стигнем до позиция на съвета. Извинете, аз съм настоятелен. Всъщност аз съм този, който лансира това предложение. За това говорим за него днес тук. Софи Интфелд, заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да повторя въпроса на Аксел Во, защото не чух отговор. Какво е направила комисията, за да наложи изпълнение? Аз Попитах това и на миналото изслушване. Комисията носи своята отговорност. Тя трябва да следи за изпълнението на европейските законодателни норми. Не знам обаче какво прави комисията. След това пощита за личните данни, както и при сигурно пристанище, знаем, че Кембридж Аналитика е използвала данните, за да ги прехвърли към САЩ. Ето това е един много добър пример – който обяснява позицията ни за щита за данните. Но комисията казва, че това се е случило преди щита за данните. Интересуваме какво има в този щит за защита на данните, което е по-различно от предишното споразумение Safe Harbor. Господин заместник председател – Днес говорим за Кембридж аналитика, Фейсбук и изтичането на данни. Що се отнася до изпълнението, този въпрос е уместен, но не и в днешния контекст, защото на времето нямахме щита за данните, нямахме и регламента за защита на данните. Днес, както знаем, Фейсбук следва тези принципи и се води от общия регламент за защита на данните. Самият аз обаче ще кажа, че за съжаление имам някои колебания. Днес трябва да говорим не само за Кембридж Аналитика и Фейсбук – Потенциално това е една много по-голяма тема. Кембридж Аналитика е използвала интерфейса за програмиране на приложения. Както знаем, в днешната економика има хиляди компании, които използват подобни инструменти и те могат да бъдат много полезни но случилото се с Кембридж Аналитика може да се случи и при тях, даже при много по-голям брой. Потенциално тук имаме възможност за нарушение. Същото се отнася до бисквитките от трети страни. Така че, пак казвам, много е важно да имаме регламент за електронната неприкосновеност и пак е, ще кажа, че аз по Подкрепям това предложение и не съм съгласен, че не оказваме натиск. Като говорим за регламента за електронна неприкосновеност, може би Вера Юрова трябва да вземе думата. Да, за една минута ние работим по електронната неприкосновеност. Тя е много важна за сигурността в Европейския съюз и правоприлагащите органи искат бързо решение. Бързо решение, което разбира се не посяга на основните права. Но нека отговоря за Сейф Харбър и щита за личните данни. Фейсбук работеше при старата система на Safe Harbor. След като избухна скандала, аз проведох разговор с представител на Федералната комисия и настоях за разследване, за да се види какво е нарушено по Сейф Harbor. Направих същото и защита за личните данни. Ако Фейсбук, анали... Е, Facebook и Cambridge Аналитика се окажат в нарушение, ще трябва да има реакция. Но първо е необходимо американската страна да проведе разследване. Това поисках. Преди две седмици се срещнах с господин Чопра, който е новия комисар – Моето послание беше абсолютно ясно. Има компании, които са нарушили правилата, но това не означава, че системата сама по себе си е погрешна. Ако са нарушили, трябва да бъдат наказани. Благодаря, Моника Маковей. Благодаря. Възможно е да повтарям Нещо, което вече сте обсъждали, за което се извинявам предварително, но ето какво ме притеснява. Всички ние използваме WhatsApp. Знаем, че WhatsApp бяха купени от Facebook, а зад Facebook седи Зукерберг. След директивата за защита на данните се оказа, че аз не мога да използвам WhatsApp, преди да съм натисна бутона продължи. След това имаше възможност да кажа да или не по различни въпроси, защото това се изисква по директивата. С други думи, можеш да решиш за какво да се използват данните ти. Не одобряваш абсолютно всичко, но след всичко това стигнахме до страницата Съгласен съм. Нямаше опция, при която да избера начина по който се използват моите данни или информацията за мен. Ако това е нещо, което се прави веднага след скандала или по време на скандала, то мисля, че е скандално. Но все още би трябвало да има надежда. Извинете, минутата ви свърши. Имам още един въпрос. Извинете, казва председателя, към кого беше адресиран въпроса ви. Не знам, може би някой от Фейсбук. Не към комисарите трябва да адресирате въпросите си. Ами който иска да отговори. Вижте, ние сме определили своите правила, казва председателя и много строго ги спазваме. Може би комисар Юрова. Аз говоря за използването на данни от страна на Фейсбук. Вижте, втората част от нашето изслушване е с комисарите, а не с Фейсбук. Госпожа Юрова ще бъда много кратка, защото наистина това е въпрос по-скоро към Фейсбук. Те могат да отговорят по спецификата. Само ще кажа, че съгласно общия регламент за защита на данните – има нова норма за защитата на данните на потребителите. Необходимо е потребителят да даде своето изрично съгласие. Да заяви, че приема използването на данните и обема на използваните данни – ако вие не желаете да предоставите своите данни към доставчика на услугата, вие не продължавате. Мисля, че това се разбира от само себе си. Извинете, казва председателя, трябва да изпълняваме собствените си правила. Няма да ви дам думата. Госпожа Зипел, благодаря. Марк Шрамс, активист за личните данни, започна кампания. Той твърди, че Фейсбук принуждава потребителя да даде съгласието си без да има альтернатива. Следователно не се изпълнява общия регламент за данните. Мината седмица комисията също стигна до съгласие че тези нови въпроси и одобрения са само имитация на контрол на данните от страна на потребителя. Същевременно се споделят огромни обеми данни за всякакви цели. Въпросът ми към комисията. Намирате ли, че подобни практики отговарят на изискванията за защита на данните, минимизиране на данните – изискването за смислено съгласие и обработката по подразбиране. това, което аз мисля, може да е интересно, но всъщност окупираме до отговорности на правоохраняващите органи. Те трябва да следят за спазването на закона. В това отношение е важно да се знае какво е било положението преди регламента и какви са промените след него, като трябва да се следи за изпълнението. Но аз не мога да направя оценка на конкретния случай и това не е роля на комисията. Благодаря. I want to come back. Имам въпрос към комисаря АСИП. Отново се връщам към регламента за електронната неприкосновеност и отношението на съвета. Не знам дали съвета разбира колко е сериозен този регламент и дали има опит да се осъществи напредък или тези 28 държави искат да запазят сегашното положение в собствената си страна. Имахме скандалите, оказа се, че Фейсбук продължава да използва данни на потребителите, предоставя ги, например, на китайски производители на мобилни устройства. И така потребителите се оказват против волята си в ръцете на компаниите, защото всички знаят, че се трупат все повече данни. Съветът разбира ли всъщност колко са едосани гражданите или смятате, че трябва да направим повече, за да се разбере това? Аз участвах в заседанието на съвета по конкурентоспособност и трябва да кажа, че нямаше наистина един от единодушие – не се очудвам. Всички са съгласни, че трябва да има хармонизиран подход, че трябва да зачитаме мнението на 92% граждани в Европейския съюз, които са настояли на поверителността на данните и при платформите – но по техническите подробности няма единодушие. Например, различни са подходите към обработването на метаданните. Не се знае как точно да се разглеждат бисквитките. Дали трябва да има определена настройка на браузъра и така нататък. Най-различни мнения – Много от изказалите се, освен това, казаха, че в момента се е създала някаква паника около общия регламент за данните. Хората се притесняват, че ще ги глобяват, че едва ли не ще трябва да плащат по 20 милиона евро. И според някои след този регламент не е необходимо да се работи по регламент за електронната неприкосновеност, но това е огромна грешка, защото директивата в тази област не е достатъчна, що се отнася до правилата за обработка на данните. В директивата се казва, че тази обработка се позволява само за подобряване на собствената услуга, но е трудно да се отсее между важната и по-маловажната информация – така или иначе, ние работим по предложението за регламента за електронна неприкосновеност и пак ще кажа, той наистина е необходим за нашите граждани. Благодаря. Благодаря заместник председателя Пао Рюбик. Ja, recht herzlichen Dank auch äh, für die Möglichkeit, diesen Austausch zu... Благодаря за тази възможност, за тази дискусия в Европейският парламент имаме един комитет за оценка на проблемите. За институциите сме разработили своята стратегия. Пред комисарите искам да потвърда каква е нашата политика. Да се питам каква е стратегията за комуникациите на комисията – анализ на изследванията, дали имате съответни контакти с Центровето за изследване. В Европейския парламент сме създали един хъб за наука и медии, който разглежда тези въпроси от академична гледна. Да искам да попитам какво прави комисията, специално председателя Юнкер, дали има стратегия, дали има акцент върху научните изследвания – господин заместник председател. Благодаря. Естествено, като правим съответни предложения, имаме нужда от подробна оценка на въздействието, което винаги се прави след изследване на научните аргументи, Доволен съм, че комисията предлага да се инвестира повече върху научни изследвания и изследвания в следващата многогодишна финансова ремка. Предлага се увеличаване на инвестициите в по електронните въпроси. Беше много голяма, ужасна грешка. Преди 7 години беше предложено предложено да се използват 9 милиарда евро за електронната свързваща Европа идея. Държавите членки поискаха тези пари в националните си пакети, а пък за цифровата економика получихме не повече от 1 милиард. Сега, този път картината ще бъде по-различна. За цифрова Европа са отделени 9,1 милиарда евро. Европейския парламент и съвета ще подкрепят тази идея 3 милиарда евро за свързване на Европа. Има и специални средства в Хоризонт програмата повече средства, не 13, поне 15 милиарда и това увеличение ще бъде повече от 70 до 100 милиарда евро. И всички тези изследвания в научни инвестиции в научните изследвания за определен причини. Моят въпрос е насочен към госпожа Юрилия по време на предишното изследване – и слушахме Кристофер, който ни обясни подробно заплахата и мерките, които трябва да се предприемат срещу Фейсбук, да речем закрив, закриване на Фейсбук, включително не са, съгласно британските журналисти от гледна точка на, на хората, които дават сигнали за нередности, има съответни текстове, но в случаите, когато има има санкции срещу лицата, които подават сигнали. Искам да задам един въпрос на комисията. Какво е предложението, когато медиите използват почти квази монополна тази позиция за репресия и а, е, затваря на устата на а, е, онези, които ги критикуват или сигнализират срещу тях за наред. Uh, Благодаря. Както знаете, комисията представи едно предложение за платформите за бизнес. Всъщност това е точно ситуацията, която описахте преди малко. На очаквани промени от гледна точка на промените без предварително уведомление. Това е доста известна практика, установена практика. Предлагаме поне 15 дни. като срок за платформите във връзка с промените на, на условията на, в тях. Всъщност тук говорим за свободата на изразяване, на, на, на, на договорните условия между доставчиците и платформите. Uh, Иван, Uh, в Европа сред медиите ситуацията е доста различна. Наскоро бях е, пред е, парламента в Словакия. След е, смъртта на един журналист при нас, след това бях и на гроба на журналистката в Малта недопустимо е такова нещо. Да не забравяме, че някои от тези случаи на насилие са стимулирани от политици, защото има няколко случаи в Европа с голяма критика от тяхна страна, което всъщност означава разрешение за убийство, което е заплаха за журналистите в частните и в държавните медии. Това, което трябва да гарантираме тук е прозрачността на финансирането и независимостта на държавните публичните медии. На, на следващо място трябва да има пълна свобода за независимите медии без цензура. И на следващото място е света онлайн, където всички граждани са журналисти и за това защитаваме свободите в онлайн като зона, където се упражнява свободата на изразяване. Всички тези неща трябва да бъдат гарантирани от националните законодателства. Така че, защото Европейския съюз няма правната компетентност да, да приема актове за свободата на медиите. Ние насърчаваме държавите членки да обръщат внимание на свободата на медиите и сигурността на журналистите. И а, през тази година, заедно с колегата Жюлиен Кинг, през ноември ще организираме специален колоквиум по основните права, където ще обърнем специално внимание на свободата на медиите и сигурността на журналистите. Не знае дали успях да отговоря на вашия въпрос. Добре. Палома Лопес Пермейо. Благодаря, господин председател. 50 милиона потребители данни за тях. Всъщност това не е свързано само с политическите права, а е пряко свързано с демократични процеси. След скандала разбираме, че отговорът на Фейсбук не е много убедителен. Госп... Пожо Юрова, мисля, че вие поискахте от изпълнителния директор на Фейсбук, питахте го дали подобна ситуация може да се случи още веднъж. Искам още веднъж да задам въпроса към вас, госпожо комисар. Дали смятате, че нещо подобно като скандал с Кембридж Аналитика и Фейсбук може да се случи? Дали сте сигурни, че общия регламент няма да допусне това? Втория въпрос от гледна точка от, на, на, на, на изслушване на господин Цукерберг в парламента. Мога ли да кажа, че това изслушване беше разочароващо? Всъщност този въпрос, това изслушване доведе до повече въпроси и съмнения. Аз си спомням един от отговорите на господин Цукерберг. Дали Европейската комисия е в състояние да направи така, че, че Фейсбук няма да има такова влияние върху изборите в Европа. Европейските избори. Ако мога да ви кажа, че е, е, общия регламент е, ще гарантира 100% такива ситуации да не се случват, това ще бъде лъжа. Но мисля, че регламента действа като възпиращ инструмент има повече санкции. И в момента работим заедно с Обединението усилия на ОНЕСИ, които прилагат регламента в цяла Европа и те могат да реагират много бързо и точно при големите нарушения на правото на лични данни. Разследванията продължават. Убедена съм, че общия регламент ще бъде сериозен отговор. Но всъщност това, което казахте за Зугер, той казах, че иска да прилага този регламент извън Европейския съюз, което всъщност е, е хубаво за Европа, че ние създаваме пример за целия свят. А какъв беше втория въпрос? Мисля, че знаех отговора, но не мога да си спомня въпроса. Вторият въпрос беше има ли смисъл да се ангажираме в разговори с Фейсбук? Ако не, не, не разговаряме убедително. Ако тези ангажименти между нас и Фейсбук доведат до сериозни отношения, което да се е, е, превърне в е, кодекс на практика. И може да очакваме нещо такова, ако накараме Фейсбук да, да се включат в нашата работа, за да подобрим сигурността на изборите, ще бъде чудесно. Тогава ще бъде, резултата ще бъде чудесен. В нашето изслушване чухме, че Фейсбук отваря своите документи за независими изследователи за да може да се каже какъв е потенциал на тази фирма да се намесва в извори. Ако това е така, резултатът ще бъде чудесен. И така, скоро, на практика ще видим докъде и дали работи тази отвореност. Има смисъл този ангажимент. Разполагаме с още 7 минути. Два, ми... Два въпроса и след 7 няма да, след 10 часа няма. Ана Гомаш към госпожа Юра Александър Никс от Кембридж Аналитика се похвали с участие в избори в света. Става дума за участие в избори в 33 страни, като се използват ужасна на тактика за съответните избори. Та тази фирма работи и в Европейския съюз. Всъщност работя заедно с съответната фирма, която продава гражданство в Европа. комисията дали разследва заедно с държавите членки до участието на подобни фирми в изборите в Европейския съюз. Дали а, това ще бъде част от доклада, който подготвяте за инвестициите? И може би господин Кинг. А господин Александър Коган, роден в Молдова работя с FCL в изборите. Каза, че не е руски шпионен, но е свързан с, с, с университета в Санкт Петербург. Дали може да е руски шпионин? Колеги, имате ли нужда от превод? Още един въпрос е. След това няма да има превод. Благодаря, госпожо. Няма да се връщам към прилича на редителя, нито към това, което каза Зукеберг пред Американския конгрес и Пли. Моят въпрос е по-скоро към госпожа Юрера. Ако общата е директива Регламент е напредък за Европа. Дали можем да сме сигурни, че няма да имат такава намеса от Google и от Facebook, които събират почти 49% от информацията. Моля да отговорите на този въпрос. Yes, I have the first... Uh, по първия въпрос от госпожа Гомеш. Или първо този, да. Какво бихме могли да поискаме от фирмите и институциите, трябва да искаме да спазват общият регламент. Не променяме техния бизнес модел. Не можем да се намесим в това как продават своите реклами или не. Иначе те могат да се да се занимават с въвеждането на нови технически решения, както ще обяснено по принцип по подразбираме, така че приходите от, от рекламите зависят от политиката на съответните фирми. Така че не виждам пряко влияние ако може да се върнете към това, което попита Ана Гомеше. Да разбирам, че разполагам само с една минута. Това ще бъде последното изказване, ако може да отговорите на въпроса на Ана Гомеш. И след това ще минем към господин Кинг. Ако е вярно това, което казва господин Ник, това е ужасно. Значи трябва да сме готвим се най-лошото. Зато това смятаме, че в Европа трябва да бъдем по-устойчиви. Работим с държави членки, за да, да знаят за тези случаи на злоупотреби с политически кампании. кампании. Значи трябва да работим с всички доставчи, не само с, с, с Фейсбук. А, а, Юлиан обясни как трябва да се... Трябва да образоваме хората да мислят по-критично, да не могат да бъдат подведени толкова лесно. Мисля, че това е нашия подход. Всъщност акцента пада върху а, а, крехките демокрации. За това трябва да не допускаме такива лесни цели в Европейския съюз, а това се постига с, с, с съответните мерки. Е, питате за златните виси, инвестиционните схеми. Направили сме анализа, така че разследванията на Facebook Analytic и Cambridge аналитика, ако се появят връзки, ще работим много сериозно с тази информация, защото залогът е много голям. Well, I just want to uh, 100% back up what uh, uh, Commissioner Rover has just said. Uh, the key thing for us to take away, I think, together, because we're going to have to work on this together. Искам да подкрепя на 100% казаното от комисар Йорова. Всъщност, полката, която трябва да извлечем, е, че трябва да подновим усилията си и да станем още по- устойчиви. Преводачите ви напомнят за водения диспут, който не позволява да просрочим времето на заседанието. Благодарим ви. on your wider question of do we think that on occasion uh, Russian uh, influence, uh, there are attempts by Russia to exert influence in our domestic debates, well, um, uh, Russia isn't the only